работи, но се налага да започнем. Няма достатъчно депутати, но имаме предвидено и гласуване. И така, ще започнем с първото гласуване по създаване на финансов инструмент за насърчаване на правата на човека и демокрацията в света. Ще помоля докладчика да вземе думата. Не, не желая. При това положение преминаваме към гласуването. Има две изменения, които бяха оттеглени. 22 и 24. 22 и 24. Тези изменения няма да бъдат гласувани. И сега нека започнем работа. Започваме с 16-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Седемнайсто изменение е оттеглено. Минаваме към 18 то за, против, въздържали се, приема се. 19 е оттеглено. Гласуваме 20 за, против, въздържали се, приема се. Третото отпада. 21 също отпада. 22 е оттеглено. Минаваме на 23 за. Моля, ви, гледате ръце. Против, въздържали се, приема се. 24-то е оттеглено. Гласуваме четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. 25-то за, против, въздържали се, приема се. 26-то за, против, въздържали се, приема се. 28-то за, против, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. Пето. За, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 300 за, против, въздържали се,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 Очевидно прието. Седмо и 36 падат. 37 е оттеглено. Преминаваме към 38 за. Против. Въздържали се. Приема се. 39 то и 40 са идентични. За. Против. Въздържали се. Приема се. 41 е оттеглено. Гласуваме 42 за. Против въздържали се, приема се. 43-то за, против, въздържали се. Трябва да проверим електронно начало на гласуването. 43-то изменение. Край на гласуването. Прието е. 44-то за, против,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 Гласуваме електронно, начало на гласуването. Край на гласуването. Никакво съмнение, приема се. Поздравявам докладчика. Thank you. Минаваме сега към следващото гласуване. Общи разпоредби и отмяна на регламент. Виждам, че докладчика не присъства. Започваме гласуването веднага и започваме с 42 изменение за, против, въздържали се, приема се. 43-то за, против, въздържали се, приема се. 44. Правим проверка на 43-то изменение. Начало на гласуването за 43-то изменение. Край на гласуването. Приема се. до, до 44-то за. Против. Въздържали се. Приема се. Ще направим електронна проверка на 44-то изменение. Трябва да сме сигурни. Край на гласуването. Излязо, излезе верно. Сега минаваме на четвърти компромис. За, против, въздържали се, прието. Отпадат. Минаваме <clears throat> на следващото. Пето, сега шесто компромисно решение. За, против, въздържали се, приема се. Седми компромис за, против, въздържали се, приема се. Извинение 56 за, против, въздържали се. Налага се електронна проверка. Начало на гласуването за 56-то изменение. Двама не са гласували. Край на гласуването. 11 на 10.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 въздържали се, приема се. Вървим към компромис 9, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 65 за, против, въздържали се, приема се. 66-то отпада. Гласуваме 67-мо изменение. За, против, въздържали се, приема се. 68-мо за,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 Можем да направим проверка, начало на гласуването на 74-то изменение. Един човек не е гласувал. Край на гласуването. И се приема. Като папагал се чувам. Непрекъснато повтарям приема. Amendment 75. Those are in favor? Against?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 Отхвърля се. 24-то за. Против. Въздържали се. Прието. 25 за. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 12 за. Против. Въздържали се. Налага се електронна проверка. Проверяваме компромис 12. Още двама не са гласували. Един човек не е гласувал. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме изменение 26-то. Кой е за? Моля да вдигнем ръка. Против. Въздържали се. Прието. 87 за. Против. Въздържали се. Прието. 88 за. Против. Въздържали се. Прието. 89 за. Против Въздържали се. Мисля, че е прието. Електронна, електронна проверка на 89-то изменение. Край на гласуването. Ще прегласуваме. И така. Начало на гласуването за изменение 89-то. Един човек не е гласувал. Край на гласуването. Прието. Изменение 19 за, против, въздържали се, прието. 91 за, против, въздържали се, прието. 92 за, против, въздържали се, прието. Изменение 93 за, против, въздържали се, прието. 27 за, против, въздържали се, прието. 94 то за, против, въздържали се, прието. Компромис 1 за, против, въздържали се, прието. Компромис 2 за, против, въздържали се, прието. Гласуваме третия компромис за, против, въздържали се, прието. Изменение 36 то за, против, въздържали се, прието. Второ, за, против, въздържали се, прието. Изменение 37, за, против, въздържали се, прието. Изменение 38, за, против, въздържали се, прието. Изменение 3, за, против, въздържали се, прието. Правим електронна проверка на трето изменение. Начало на гласуването. Отхвърлено е. изменение 39-то. За. Против. Въздържали се. Прието. 40 За. Против. Въздържали се. прието. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме цялата резолюция, гласуваме електронно начало на гласуването. Двама души не са гласували. Край на гласуването. Прието. Поздравявам докладчика. Okay, we then continue the meeting. И сега продължаваме заседанието. Като ще говорим ще говорим за създаването на финансов инструмент за сътрудничество за развитие. Давам думата на госпожа Краца, докладчика, и моля залата да отихне. Имате думата. Благодаря, господин председател. Темата вече ви е позната. Има предложение за регламент за създаване на финансов инструмент за сътрудничество и развитие. Нашата комисия ще играе важна роля в обсъждането на този а, инструмент, защото сътрудничеството за развитие е свързано с борба срещу дискриминацията и с а, зачитане на човешките права. Преди всичко става въпрос за правата на жените. Разговаряхме за това в ОНЕ, в Нью Йорк по време на посещението си в Америка, както и в Световната банка в Вашингтон. Нашите партньори в света също наблюдават каква роля играе нашата комисия. За това съм внесла и изменение 4, за да се види колко е важно да сътрудничество с международни институции като Световна банка, Европейска инвестиционна банка и прочие, и прочие. Включително, разбира се, и О, не. Това е моето предложение за изменение, че... По, по, по, не, ехо... В рамките на програмите, които се предвижда да бъдат финансирани за стимулиране на интеграцията, и за повишаване на ролята на гражданите, трябва да бъдат по-конкретни, защото те трябва да бъдат по-съсредоточени върху потребностите на жените. Това е моето предложение за изменение номер 6. Много често женското измерение се губи, когато се разработва нормативен документ и особено когато става въпрос за програми за социална интеграция. Още един момент. Това е бедността това отношение също трябва да посветим особено внимание на жените, за да ги закриляме от последствията от бедността и преди всичко трябва да се опитваме да предотвратяваме изпадането в бедност, защото жените са особено а, чувствителни в това отношение. Това е моето предложение за изменение 11. Следващото развиващите се страни и ролята на жените в тях. Още в самото начало ние трябва да следим и за подобряване на условията на труд за жените и за по-добри възможности за съчетаване между професионален и е, семейен живот. Следващ момент – участието на жените в оценката на програмите. Това е моето предложение 14. процедурата, която предвижда комисията е обмяна на мнение с граждански, гражданското общество и НПО-тата, но тук трябва да влязат и организациите на жените. Това е предложение за изменение 14. Следващото ми важно предложение за изменение е 18. То е посветено на закрилата на жените при извънредни обстоятелства, например природни бедствия и така нататък. С госпожа Валстрън разговаряхме точно по този въпрос в ООН. а, говорихме и за защитата на жените по време на а, въоръжени конфликти. Това е нашето изменение номер 18. Имаме и изменение 20, което е подобно. Още нещо. Изменения 2 и 21 са свързани с образователни програми, както и с Еразъм за всички. Това е нашата програма. Това са програми, които предвиждат подкрепа на млади хора от цял свят. Тук ни трябва специфичен подход към разпределението по полове, защото установяваме, че много често от тези програми се ползват мъже. Не само разъм за всички, а и други програми за обмен и образование. Знаете колко важна цел е образованието, а и тя съвпада с една, един от приоритетите на ОНЕ. Освен това има теми като околна среда, изменения на климата, последствия и въздействия на тези феномени. За всичко това става дума в изменение 23. Трябва да нарасне ролята на жените в борбата с измененията на климата и прочее и прочее. Няма да коментирам, просто искам да повдигна тези въпроси. Женското измерение във връзка с миграцията и убежището е обхванато в изменение 25. Мисля, че това са много важни е, приоритети на нашата комисия и смятам, че сме ги включили в своите изменения. Сега с нетърпение очаквам коментарите и предложенията на останалите колеги. Благодаря. Uh, Благодаря, госпожо Краца. Госпожа Естрела. Благодаря, е, господин председател. Първо искам да е, поздравя докладчика за чудесно свършената работа по този доклад. Двадесет и пете изменения въвеждат общия подход към равенството на половете, застъпването му в е, всички политики. Много важно е това, защото а, е, така или иначе а, е, са обхванати други измерения, като например доброто управление, зачитането на правата на човека, демокрацията, като жените са поставени като основни бенефициенти на тези процеси. Знаем, че с подобряването на качеството на демокрацията и на живота, най-облагодетелствани от това са жените. Този инструмент е също много важен, защото основната му цел е, е и да се бори с бедността. За съжаление, целите за развитие на хилядолетието, които трябва да се постигнат до 2015 година, всъщност не се движат към реализация. И е един вариант, една възможност за борба с Бедността е това, което вие предлагате. Не отдавна изслушахме един доклад по, този, по темата връзката между жените и климатичните изменения. Тук също е изразен този въпрос и във връзка с природните бедствия. Знаем, че жените са двигател на промяната и имат активна роля в, или поне би трябвало да имат активна роля в процеса на вземане на решение. Знаем, че конференцията Рио в Рио също засяга тези теми, но за съжаление там разискванията не се оказват особено успешни. Сега да се върна на пола. Той трябва да се превърне в неразделна част от новите форми на сътрудничество и равенството на половете трябва да се засегне във всички етапи. Трябва да се превърне в част от политическия диалог, в определенето на целите, разписването на политиките и вземането на решения за помощ, насочена към трети страни. Знаем, че жените играят много динамична роля във всяка една промяна. И там, където все още има дискриминация на половете, независимо дали тя е, върви в економически, социален или културен план, тогава общностите и обществата а, са много по-ограничени в действията и е трудно да се постигне развитие. Знаем, че има тясна връзка между растежа, развитието и намаляването на бедността от една страна и от друга. Намаляването на неравенствата между половете. Много доклади е, посочват, че голяма част от населението на Земята, която живее под прага на бедността, е, са именно жени. Затова а, е, това становище е особено важно. То е а, един мощен инструмент, който интегрира равенството на половете е, в е, финансовия инструмент. Затова го подкрепяме. Макар и да е, може да се наложи да предложим някои изменения, смятаме, че като цяло инициативата ще доведе до положителни резултати. Благодаря. Госпожа Кил Нилсън. Благодаря господин председател. Срещата на върха Рио плюс 20, която в момента приключва, за съжаление, е, целите, заключенията от конференцията не са особено а, а, амбициозни по отношение на сближаването на развитите и развиващите се страни понеже инструментите за сътрудничество като този придобиват все по-голямо стратегическо значение в международно измерение, инициативи като борбата с климатичните изменения. Те искам да поздравя госпожа Краца за положените усилия по това предложение преработването на финансови инструменти за външната политика е възможност да се чуе нашия глас, членовете на тази парламентарна комисия. Това е един ангажимент, който трябва да става явен в партньорството ни с трети страни, в начина по който се използват финансовите инструменти. Искам да повторя това, което вие казахте, също и госпожа Естрела за значението на хоризонталното измерение на жените и това да не се ограничава въпроса за равенството до някои по няколко а, конкретни мерки. Това трябва да бъде застъпено във всички мерки, особено тези, които са свързани с климатичните е, изменения и а, устойчивия растеж. Ето това исках да добавя към вашия доклад. Благодаря. Благодаря ви. Господин Вербоя Касас от комисията има думата. Hello, good morning everybody. I think there is a... Добър ден. Мисля, че има гъча грешка. Или поне аз съм се объркал. Нещо. It's item I8. Пунктота. Точка 8. Is there any other? Yeah, please, you had the floor. Заповядайте. Добър ден. Благодаря ви. Комисията като цяло е съгласна с принципите на равенството на половете, така както те са разписани в текста ви. За нас равенството на половете е един от основните приоритети в сътрудничеството за развитие. Искаме да подчертаем, че не е необходимо да се очертават конкретни програми и действия в този текст за овластяването на жените и за равенството на половете, защото ще има конкретни разпоредби в регламента за изпълнение. Там са предвидени конкретни действия. Няма нужда да се дублират такива разпоредби. Нещо повече, няма нужда всеки път, когато участва гражданското общество, това да се а, е, подчертава изрично или да се подчертава изрично участието на а, е, жените, защото така се изключват останалите уязвими групи. Можем да кажем а, е, гражданското общество, о, о, в това число всички уязвими групи. Да, преди всичко това са жените, но не бива да изключваме е, другите, защото съществуват и други уязвими групи. Плана за действие за равенството на половете вече е, изрично очертава напредъка, който е постигнат е, в областта на равенството на половете. Така че ми се струва излишно да се включва в този текст а, а, искането за а, събиране на данни и докладване по този въпрос, защото това вече го правим. Ето това е в общи линии. Е, Jag har bara en följdfråga till dig så att jag förstod dig да, аз имам един а, въпрос във връзка с това, което казахте. Ако правилно съм ви разбрал, говорите за различни групи. Според мен, жените не са група, те са половината от населението. Ако може да поясните какво имахте предвид, е, предполагам, Предполагам, че комисията не гледа на жените просто като на една група от обществото. Да, разбира се, правата на жените са права на човека. За това излишно това изрично да се посочва. Когато се говори за права на човека, това включва и правата на жените. Когато говорим за уязвимите групи, Да, може би понятието група не е уместно, но а, а когато говорим за а, уязвими части от населението, първото, за което човек се сеща, са жените. Често пъти те са най-уязвими в обществото. Но да, както и вие е, намеквате, може това да е една група на болшинството. Това може да бъде болшинството в обществото, в дадена общност или общество. Но а, тези мерки са навсякъде, във всичките ни дейности, всичките действия, които предприемаме. Затова няма нужда да се е, споменава това изрично. Жените навсякъде, понеже по такъв начин а, е, се изключват. А, е, останалите хора. Има уязвими групи, за които, ако споменем единствено жените, бихме изключили мъжете. Затова не искаме да конкретизираме толкова. Общи, общите е, цели трябва да се основават на гражданското общество, да са насочени към гражданското общество в неговата цялост. Госпожа Кил Нилсен, заповядайте пак. Благодаря. Исках да се включа в дискусията на този етап защото искам да кажа нещо. Да. Човека, човешкия вид се дели на полове. Мъжки и женски. И е, трябва да напреднем с идеята за равенството между а, половете. Когато говорим за местно население, за а, хора с, с увреждания и така нататък, всичките тези категории или групи, съдържат както женска част и мъжка част. Но винаги има и едното и другото. трудно е да се установи един равностен подход, защото в продължение на векове не са стояли е нещата. Например, у нас правото на глас се дава отдавна на всички и но пък жените обаче много по-късно получават това право от мъжете. От гледна точка на пола има дискриминация срещу жените в много области, в много сектори. не мисля, че, не мисля, че трябва да изоставяме този подход основан на пола. Това е нещото, което което ни е, е спирало е, продължение на е, векове. Така че това, което говорите, ми се вижда особено тревожно. Госпожо Крац, заповядайте. Благодаря, господин председател. Много интересна дискусия се получи и то на тема, която занимава всички ни в ежедневната политика, в ежедневната ни работа. Много интересни нови параметри бяха внесени. Разбирам добре какво казва комисията. Да, равнопоставеността е принцип, който задължително се спазва, включително и във външните отношения при провеждането на програмите, оценката, този принцип трябва да се спазва винаги. Разбирам всичко, което казва комисията, но въпреки, че това е принцип, въпреки, че това е ежедневна практика, проблемите все пак са на лице, те са предочитани. И искаме да покажем, че а, ги забелязваме, за това ги изтъкваме, за да можем по-добре да ги преодолеем. Затова искаме да подчертаем в становището колко е важно женското измерение в някои области, които нещо, което може би се разбира от само себе си, е естествено за комисията, но не и за нас. Ние все пак сме политици, носим политическа отговорност и а, е, трябва да осъзнаем, че ако не изтъкваме тези въпроси, проблемите ще продължат да съществуват. Ето защо апелирам към комисията да разбере защо подчертаваме такива теми, които според нея са естествени. Така че държим на своите изменения, които да покажат колко е важно участието на жените. Обедихте се, нали, когато към договора от Лисабон а, приехме допълнителен текст за равенството между половете. А, не е достатъчно да кажем човешки права защото не непременно всеки разбира под това закрила на жените и техните права. Това е духът, в който работим. Иначе благодаря на всички, които ми помогнаха. Благодаря. Искам още веднъж да взема повод от това, което каза госпожа Краца. Има един член 8 в Лисабонския договор, в който ясно е записано, че принципът на равенството между половете следва да се спазва и съхранява. Тоест, винаги трябва да има и такава перспектива. Благодаря за сега. Искам също така да подчертая, че днес все още можете да внасяте предложения за изменения. Всъщност до 25 можете да ги внасяте. 25 юни. Гласуването в нашата комисия ще бъде на 10 юли в комисията по развитие Дискусията ще е на 9 и 10 юли, а ще гласуват на 18 септември. И така преминаваме към следващата точка от дневния ред, точка 9. Условията на труд на жените в сектора на услугите. Думата има госпожа Гарсия Перес. Muchas gracias, señor presidente. Е... Благодаря, господин председател. Анализ е... Съвсем накратко ще ви осветля по 107-те предложения за изменения, внесени от колегите от комисията. Първо искам да им благодаря, разбира се, за тези изменения. Мисля, че темата е много интересна за нашата комисия. а онова, което ме а, вълнува особено са въпросите, които са останали извън текста. Именно за това са тези предложения за изменения, които го обогатяват. Както казахте, те са 107 на брой. Има и изменения, които биха могли да бъдат обобщени защото всъщност нещата се въртят около един и същи въпрос. А, нещо, което а, трябва да се отрази и в доклада. Ако искаме да имаме добър доклад, който да бъде полезен, който да послужи за нещо, нещата трябва да се изразяват а, ясно, балансирано без повторения, а за да можем да приемем всички изменения, ще се наложи да се споразумеем за компромисни решения. За сега сме на път вече да постигнем 22 компромиса. Говоря и за преамбилната част, и за корпуса на текста тези компромиси ще включват нашите предложения, а някои от тях дори включват нови теми, които смятаме за важни. също така анализът на публичния сектор води до извода, че в този сектор жените са много сериозно застъпени. Но тук имаме компромиси във връзка с гъвкавостта, например. Гъвкавост в, на работното място, гъвкаво работно място, за да може по-добре да се съчетава професия и семейство. Друг компромис пък се е, занимава с една сериозна тревога на жените, а именно, че гъвкавото работно време не винаги се предоставя от работодателя, а понякога гъвкавостта на работното време превръща работното място в несигурно. С други думи, гъвкавостта е нещо, което трябва да се прилага по подобаващ начин. Ще има и компромисни предложения във връзка с иновациите в сектора на услугите и ролята на жените в този сектор. Друг, друга тема са жените и мигрантки, които съставляват голяма част от заетите в услугите особено а, от хората, които полагат грижи за възрастни хора и деца. Също така си струва да помислим и за това как економическата криза се отразява на а, професионалната ситуация на жените. Друг компромис е свързан със съвместимостта между половете на работното място и балансираното разпределение, така че и мъжете да могат да осъществяват съвместимост между професионален и личен живот. Друг важен въпрос – отпуска по майчинство, и насилието, основано на пола, упражнявано най-вече срещу жени на работното място. Както казах в началото, всички предложения за изменение ще намерят място в компромисите. Едно е единствено предложение, според мен, не се знае дали трябва да бъде е, прието, защото става въпрос за конкретни работни места. Не знам дали е уместно да ставаме така конкретни, в, когато говорим за сектора на услугите най-общо. Може би е по-добре такъв текст да влезе в друг документ. Следващата седмица докладчиците в Сянка ще, обся... ще получат компромисните изменения, ще се срещнем с тях и ще се опитаме да се споразумеем по тяхното съдържание, с което ще улесним работата по доклада и ще осъществим, надявам се, баланс. Ако имате конкретни въпроси, готова съм да отговоря. Мисис Томсън, плиз. Госпожа Томсън има думата. Благодаря. Искам да благодаря и за доклада. Намирам го за много важен. Когато става дума за промишлеността в този парламент, обикновено имам предвид производството. Когато говорим за работни места и профсъюзи, пак имаме предвид реалната економика. 75% от работните места са в областта на услугите обаче в Европа и голяма част от служителите там са жени. Това е свързано и с опасни работни места. Аз на това се спирам в доклада. 80% от работниците в преработвателната промишленост също са жени. Това е изключително важен доклад по тази причина и важна стъпка напред, която предприемаме. И първа стъпка – по тази тематика. Освен това, когато говорим за неравенство при плащането, ние говорим и за възможностите за повишение на работното място. Много жени работят в този сектор. За мен това е един сектор, който е много сложен. Имаме бизнес сектор, Имаме също така и сектор на услугите, който предлага услуги е, за домашни помощници. Много от иммигрантите работят там. Не бива да забравяме и е, реалната економика, където също така имаме много хора заети на непълен работен ден. По тази причина доклада е толкова важен и много се радвам, че работим по него. Ще има и изменения. Благодаря, казва председателя. Благодаря, господин председателю. Аз искам да се изкажа от името на докладчиците в Сянка. Госпожа Цвивка не можа да присъства днес, но тя работи съвместно с госпожа Перис. Перес и бях помолена от нея да се включа в разискванията днес. Измененията, които бяха внесени към доклада на госпожа Перес, са най-вече свързани с дискриминацията в областта на услугите, необходимостта от изграждане на структури за съвместяване на семейния живот с работата, гъвкавост на работното време, възможности за споделяне на отговорностите по отглеждане на децата между мъжете и жените. Има доста а, повторения в този доклад. Затова ние ще се постараем да бъде намерено компромисно решение и да постигнем по-голяма прозрачност и съответствие в доклада, но това ще бъдат едни градивни компромиси Докладчика в Сянка също така ще предложи на групата на НП да подкрепи повечето от измененията, някои от тях обаче трудно ще приемем. Например, въпроса за гъвкавостта. това е един доста деликатен въпрос и не можем да го разглежда само от отрицателната му страна. Механизъма за гъвкавост и сигурност на работното място защитава правата на работниците и служителите. Изправени сме пред доста драматични промени предвид кризата и за работодателите трябва да намерят начини да спасят своите предприятия и да задържат работниците си. Разбирам, че има компромисни изменения, които ние много внимателно ще разгледаме. Призовава се и комисията да въведе някакви стандарти а, за работа на пълно работно време. В някои сектори имаме сезонна заетост, имам предвид туризма, общественото хранене. Трудно е да бъде подкрепена идеята да бъде прехвърлено бремето от работодателите и според нас няма правно основание за това. Именно по тази причина докладчиците в Сянка ще внесат някои компромисни изменения. Много внимателно ще разгледаме всяко едно от предложенията за изменение. Благодаря ви. Аз самия се вписвам в списъка на ораторите, казва председателята, и като според мен доклада е много важен. Разбира се, чухме, че има различни политически гледни точки. Обеден съм обаче, че ще намерим компромисно решение. Удовлетворен съм от а, тези 20 на изменения, които са предложено. Аз съм сред онези, които са много притеснени по отношение на гъвкавостта на пазара на труда. Но ако направим преглед на постигнатите резултати в много държави, а, гъвкавостта се отразява отрицателно на жените – Надявам се, че ще намерим предложение, което да е балансирано. Хубаво е, разбира се, винаги да имаме избор. Може и да съм пропуснал а, нещо, тъй като а, разменях а, думи с колегите, но вярно е, че ние сме, всички сме повлияни от бита си. В Швеция ние имаме обществен сектор, който често предлага частична заетост. 87% от наетите работят по този начин. И те са предимно жени, те не могат да намерят а, щатна работа и затова работят на непълен работен ден. А те би трябвало да имат право на щатна работа и в но и възможността да работят на непълно работно време. 40 е, часа, 35 часа на седмица. Различни са вижданията за това какво означава пълно, пълен работен ден. Има някакъв стандарт, но той може да бъде променян и всяка държава трябва да реши колко часа на седмица съставляват работа на пълен работен ден. И онези, които работят в този сектор, трябва да имат право за такава заетост. А, да не бъдат частично безработни. Другото, на което искам да обърна внимание, е социалната инфраструктура, която би позволила на хората да навлизат на пазара на труда, особено жените – за да стане това, жените трябва да имат осигурени услуги, предучилищни занятия за децата – а, извънкласна работа за тях, за да могат да работят е, непълен работен ден. И в някои държави липсва именно този вид инфраструктура. А, много са измененията. Очевидно към доклада е проявен огромен интерес и очакваме да видим какъв ще е крайният резултат. Госпожа Тянсен, да, този дебат за гъвкавостта и сигурността на работното място искам да засегна. Мисля, че всичко зависи а, от това как тълкуваме гъвкавост. В Дания винаги е имало такава. Имаме много ниска безработица. Тя е 6% в момента на фона на кризата. И 6% за нас е висока безработица. Всичко зависи от начина по който е уреден въпросът с гъвкавостта. Това, което аз виждам сега да става в много държави, хората биват наети за половин а, година а, по договор за услуги в Дания. Хората биват наети и ако не ви намерят нещо да вършите, ако решат, че не сте им необходими в момента, не се нуждаят от толкова работна ръка или предприятието бележи спад, тогава могат да ви уволнят. Но договорите не са срочни ето, това е принципа за гъвкавост и сигурност. В Дания дори да е, нямате някаква конкретна длъжност, можете да останете в едно предприятие 40 години. Ако предприятието реши да предприеме някакви съкръщения, има ротация на пазара на труда. Е, тези, които са без е, Сенс. Е, Имат една такава ротация, която хваща 50% от е, работниците. Профсъюзите в Дания всъщност застават зад гъвкавостта и сигурността на пазара на труда. Благодаря и няма да навлизам в този спор в момента, казва председателя. Някой друг желая ли да вземе думата? Не. При това положение ще дам думата на комисията. На господин Касас. Благодаря, господин председател, че ми давате думата. Комисията споделя вижданията изказане от депутатите, трябва да се предлагат качествени работни места в сектора на услугите и това предвижда стратегията на Европа за равенството между половете до 2020-2015 година. Тя обхваща и въпроса за неравнопоставеността и дискриминацията на пазара на труда. По-конкретно, комисията предлага действия за съвместяване на частния живот с професионалния. Според комисията, цялата структура за обгрижване на децата, за полагане на грижи за възрастните е необходима, за да могат мъжете и жените да изберат как точно да съвместят служебните си задължения с семейния живот. Също така подели сме един проект тази година за преодоляване на разминаването в заплащането между половете. Целта е равнопоставеност на мъжете и на жените въобще и равно заплащане за труд. По този проект се предвижда подготовка и обучение, отчитане на различни а, фактори за преодоляване на разликите в заплащането. А, достъп ще имат и социалните партньори, търговските камери, например – така че това послание да достигне до повече хора и да се постигне един мултиплициращ ефект от мерките. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчика госпожа Перес. Съвсем накратко. Искам да благодаря на всички за коментарите. Нямам намерение да откривам наново дебатите. Макар, че ако се съсредоточим върху нещо конкретно в доклада, това води до множество, множество мнения. Трябва обаче да останем в рамките на гъвкавата сигурност и гъвкавостта изобщо. Трябва да постигнем баланс. Това смятам, че е постижимо чрез двете компромисни изменения. знаем, че а, гъвкавостта в, в работата на не пълен работен ден, е нещо постижимо. Това обаче трябва да бъде въпрос на собствен избор, и както за жените, така и за мъжете, за да могат хората да постигнат баланс между личния и професионалния живот. Ни трябва един пазар на труда, в който единствено най- тежките работни места а, са някакси отделени за жените. Жените трябва да могат да решават а, колко време да работят. Някои жени се опитват да а, постигнат компромис между личния и професионалния си живот, а, докато за други този проблем не стои. Често пъти е, е въпрос на избор. Не може да гледаме а, по еднакъв начин на всички жени, защото има различия. Има и други трудности, свързани с пенсионирането и така нататък. Просто опитваме се да постигнем баланс и се надявам, че всички ще са е, открити към въпроса и ще са склонни към компромис. В крайна случай, разбира се, винаги може да се гласува просто. Благодаря. Крайният срок за изменения. Не, извинете, ще се гласува а, в а, комисията на 10 юли, а на пленарно заседание ще се разглежда въпросът през септември. С това изчерпваме девета точка. Толкова ефективно работим, всъщност, че ни остана доста време сега. А, гостът ни, госпожа Лангбак, още не е дошла. Това означава, че излизаме в почивка до 10.30. След 15 минути ще продължим работа. Благодаря.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

Då återupptar jag... Нека възобновим заседанието. Председателят се извинява на преводачите и другите, които чакаха. Бях обещал да започнем в 10.30, но реших, че можем да си позволим да изчакаме малко по-дълго за да се присъединят към нас, нас повече депутати. Подновяваме заседанието с точка 10 от дневния ред. Наш гост е Вирджиния Лангбак. Тя е директор на Европейския институт за равенство между половете. Давам думата на госпожа Лангбак. Благодаря, господин Густавсон, за тази чудесна възможност. Ние няколкократно сме били тук за среща с Комисията за правата на жените и да обсъдим по какъв начин а, бихме могли да усъвършенстваме методите за сътрудничество на Европейския институт и как да подпомогнем Комисията за правата на жените в Европейския парламент. Така че очаквам с нетърпение да чуя идеите и ви предложенията ви, които много внимателно ще проучим и ще се постараем да въведем в своята работа. So, uh, <clears throat> maybe just... може би сега съвсем кратко да представя това, което ние правим. Не съм подготвила никакво изложение. За мен е огромно удоволствие а, да отбележа двугодишния юбилей, така да се каже, на института. На тази дата преди две години бяхме сформирани. Сега за нас работят вече 39 души, ще наймем още двама души и а, с това ще приключим с наймането на хора. А, вече имаме пълен щат и можем да преминем към изпълнение на задачите. Ние доста бързо постигаме напредък по възложеното ни от регламента. Централизираме а, информацията, извършваме съпоставки на информацията за равенството между половете. Провеждали сме няколко заседания за консултации и ускоряваме установяването на връзки, на обвързването с техническото обвързване с Центъра за информация – Бихме искали също така от парламента да постъпват всички разработки, да бъдат въвеждани в цифровия ни център. Ускоряваме и в момента извършваме и спробване на Европейската мрежа за равенство между половете. Обсъждаме точно как да привлечем европейските депутати за разисквания теми, свързани с равенството между половете. Освен това, почти сме приключили разработ... една изработка, която ще е много важен инструмент за Европейския съюз и това е индекса за равенство между половете. Той има различни измерения. Те са съобразени с политиката на Европейския съюз. В момента се прави проверка на статистическите данни, за да уточним кои са постоянните измерители и показатели и до година ще подготвим първия такъв европейски индекс – който ще представи актуалното състояние в определени области, които се явяват приоритетни за Европейския съюз. В момента също така почти сме приключили и друга разработка. Знае, че господин Густавсон е раздал нашия доклад е, за жените и околната среда е, в а, момента на базата на този доклад се обсъждат а, показателите, за да може съвета да излезе със свое становище а, днес. И по време на Кипърското председателство ще се разисква и въпроса за подкрепата на пострадалите от домашно насилие за подготовката на тези данни са използвани различни показатели и те са много важни за Комисията за правата на жените, тъй като ни предоставят един основополагащ инструментариум за работа. Изключително е трудно да има съпоставимост е, и доказуемост на данните за домашното насилие. Е, в известен смисъл може да се постигне някаква хармонизация, по други аспекти не може. И а, когато доклада бъде готов, ще го представим на председателството и комисията ви също ще го получи за информация. В процес на подготовка сме и на една мащабна конференция по един от важните инструменти за масови, масовизиране на равенството между половете. И 2010 бе въведен този принцип, 2011 започна да се предлага. Много са заинтересованите страни. Това е един продукт, свързан с качеството, който за момента не присъства на пазара, но вече ще може да бъде достъпен и внедрен на пазара. Той съдържа бази данни, водещи практики, разработени са различни модули за обучение и надявам се, че ще представлява интерес за Комисията по правата на жените и ще бъде използван при разработването на политика. Това са нещата, по които работим и приключваме тази година. Това е направеното през изминалите две години и до година през юни, когато отбелязваме нашата три годишнина, ще ви поканим на откриването на ресурсния център. Надяваме се, че това ще стане до тогава и имате моите уверения, че всичко, по което в момента работим, ще бъде завършено и достъпно за парламента и отделните потребители. Така те ще имат по-ясна представа за същината на равенството на половете, какво е ценното в него и какви ползи можем да извлечем. Благодаря ви. Искам тук да подчертая още веднъж, че институтът е много важен за тази комисия ние изиграхме водеща роля за създаването на този институт. Нужно е да сме наясно какви мерки трябва да бъдат предприяти в тази област. За това е нужна статистика. В противен случай можем само да гадаем какво ни е необходимо, но когато разполагаме с конкретни данни, можем да направим оценка на ситуацията и да се пустим. Много е важна вашата работа, много е важно да бъде даден пример, да има обучение по темата за равенството на половете. А, този подход не е нещо, което ставаш една сутрин и започваш да го правиш. Нужно е да си подготвен за него. Нужно е, така да се каже, да направите една репетиция. И аз от собствения си опит знам, че е така и че не е лесно. С течение на времето обаче се разработва методика, различни сварочни списъци се подготвят, за да сме сигурни, че не забравяме да включим елемента за равенството на половете в различни области. Имам два въпроса. Първо, какво смятате да правите по отношение на бюджетирането за периода 2014-2020 година? Е, има ли някаква информация, която можете да ни предложите е, с оглед на многогодишната финансова рамка? Още нещо искам да допълня. Парламентът взе решение, по силата на което вие може да бъдете обединени с другия европейски институт, което мен лично ме притеснява. И малко съм очуден, защото институтът е нова формация. Ние сме говорили за това, трябва ли ни този институт, за какво ни е той – разбира се, здравословно е да се поставя под въпрос необходимостта от подобни научни институти и предвид кризата а, има такова предложение за обединяване на институтите в областта на равенството на полите и бих искал да чуя вие какво мислите. Това заплаха ли или възможност? зная, че официално решение все още не е взето. Но темата ще бъде разисквана в парламента. За мен двете института са различни. Равенството между половете е свързано с правата на човека, безспорно, но равенството между половете е структурирано по друг начин. И нужно е да имаме такъв поглед на нещата и подход. Не можем да използваме едни и същи подходи, когато боравим с правата на човека. Нека започна с втория ви въпрос, след това ще мина на бюджета. Да, вътрешно ведомствено ние доста сме обсъждали това предложение, когато ставаше дума за освобождаване от отговорност. Хубавото е, че а, това ни а, обедини, за да можем да докажем, че равенството между половете е широко обхватен въпрос, по-обхватен от правата на човека, тъй като не става дума само за правните аспекти, юридическите аспекти, а става дума и за други неща, които трябва да бъдат направени, не просто да се прилагат някакви нормативни актове. Става въобще дума за дискриминация по полов признак. Налага се по-добре да общуваме не само с европейските депутати, но и с Европейската комисия и с съвета и да обясняваме какви са ползите от е, темата равенство между половете и как се различават правата на човека от равенството между половете. Има статистически данни, проучвания, изследвания, които се правят. Имаме цял ресурсен е, център, свързан с дебата за равенството между половете. Така че погледът е много по-обхватен и не се препокрива с правната уредба за правата на човека. Разбира се, ще а, се опитаме да станем по-видими, да се аргументираме по-солидно пред държавите членки и пред европейските депутати. Естествено, не сме онези, които ще вземат решение. И нашето разбиране е, че ако Институтът за равенството между половете бъде след Институт за правата на човека, а, то тогава виждането за равенство между мъжете и жените, тук не говоря само за дискриминация, а, ще бъде маргинализиран и като масовото навлизане, масовото приемане на виждането за равенството ще бъде изтикано назад, а това е нещо, което трябва да присъства във всички политики, в нашето ежедневие, от е, изпълнението на програми до оценката. Та, това е тема и област, в която се нуждаем от много повече експертни знания и този род правомощия са ни вменени изрично само на нас. И в закона са предвидени различни разпоредби за правата и пак не говоря за права в чисто юридически смисъл, говоря за самата практика и различни качествени аспекти, които не могат да бъдат а, уредени само с нормативни актове. Тези качествени дългосрочни ангажименти, свързани с равенството, а, ще бъдат а, пренебрегнати. Сега по бюджет. Преди няколко дни, миналия петък, видяхме, че съветът е обсъждал съкръщаването на разходите от 2013 е, е, година. Ще ни бъде трудно. ние правим обхватни изследвания. Надяваме се, че управителният съвет ще приеме програмата за изследванията. Ще допълним с изследвания за насилието по полов признак и също така ще събираме статистически данни за да има възможност за осъществяване на наблюдение на фактологията това ще е един труден процес, но ще трябва да се справим с ограничен ресурс и бюджет. И трябва да прегледаме какви са плановете и кои ще са приоритетите, на които ще обърнем по-голямо внимание. Мисис Бауер. Госпожа Бауер. Thank you so much. Welcome. Благодаря. Още веднъж искам да ви приветствам на наше заседание. Честно казано, обаче, повече бих се радвала, ако по-често се виждахме. Сега, това, което казвате, е, би било по-полезно, ако се обсъждаше по- повече време преди гласуването. Госпожа Маковей е, можеше да има предвид това, което вие казвате в изготвянето на нейното предложение. Вижте какво сме предвидили в програмата посещение на Виргиния Ланбак. в нашата комисия. Вчера в комисията Либе изслушахме годишния доклад на института в FRA. Аз предложих на секретарията и, и на вас ви го предполагам, също и на председателя ни да а, ни запознавате с а, тази информация поне два пъти годишно. Преди ние да а, приемем бюджетното си предложение – Това е единствения вариант е, е, да станат вашите предложения по-видими в самата политика, да достигнат до политика. Е, наистина това е необходимо. Защото ако бяхте дошли преди процедурата по освобождаване от отговорност, съм сигурна, че поне е, е, членовете на нашата парламентарна комисия ще щяха да са по-ангажирани. Трябва ни естествено повече информация за това с какво се занимавате вие, какво правите. Сега ни запознахте с какво се занимавате, какво подготвяте и е, това ме накара да отворя интернет страницата ви. Чудесно е, че на сайта си изреждате постигнатите резултати и наистина напредъка ви е съществен. Казахте, че през ноември ще е, качите материали за е, насилие основано на пола. Ма защо чак през ноември? Ако искате да се възползвате от кипърското председателство, е безсмислено чак тогава. Така казвам ви още веднъж, максимално бързо давайте такава информация. Искам също да ви помоля да се запознаете с годишния доклад на института ФРА. Те също имат раздел а, насилие основано на пола. Интересна информация събират за това какво става в държавите членки. Дали има организации, които се занимават с това. Например, аз току-що установих, че в моята страна органа по равенство, който се занимава с равенството на половете, бил разпуснат. Май или нещо такова, или пък е заявлял в друга агенция. В някои страни настъпват законодателни промени. Сигурна съм, че можете и вие на вашия сайт да подавате актуална информация, така че да покажете просто, че че сте наясно с тенденциите, с това, което става наоколо. И понякога имам усещането, че в сравнение с други агенции, с други организации, Просто ми се струва, че трябва да изместите фокуса на основната си работа. Може би прекалено много се, конс... се е, концентрирате върху обучението, просвещението, осведомяването. Но всички други организации, доколкото ми е известно, се съсредоточават върху това да подпомагат вземането на решение чрез фактологична информация. Да мисля, че и вие си следва да се замислите за това, да изместите акцента на дейностите си. Много е полезно това, което вършите, просто, просто няма достатъчна видимост. А какво е необходимо, за да станете по-видими? Ние не можем да ви направим по-видими ако идвате е, при нас едва, ако се обръщате към нас, едва а, след като а, е настъпило нещо страшно. Те ще искам да ви попитам дали е, в момента имате постоянен офис, какво става? Председателя. Нататък с въпросите продължаваме. Заповядайте. Благодаря, господин а, председател. Госпожо Лангбак, благодаря, че а, се отзовахте на поканата ни мисля, че в една и съща посока се движим. От една страна а, са хората, които ви подкрепят и смятат, че мандата на института трябва да се укрепи да се запази поне. От друга страна имаме известни тревоги. Те са свързани с гласуването на освобождаването от отговорност през май. В е, трета точка от освобождаването пише, че е, сливането е, трябва да се разгледа като реална възможност, за да се намалят разходите и за да се избегне дублиране на усилията. Тоест, намаляване на разходите е основният момент там. Като си имам предвид кризата в момента, това е много деликатен въпрос. Та, какво можем ние да направим, за да повишим а, оценката и а, обществената оценка на работата, с която вие се занимавате? Ние знаем, че информацията, която давате, е много важна за а, правата на жените, но ни трябва актуална информацията. Как можем да намалим разходите, да. А, обосновем разходите чрез резултатите. Втората, второто ключово понятие е дублиране. Струва ми се, че агенцията и институтът се занимават с едно и също. Комисар Рединг, която беше при нас, я попита как можем да подобрим координацията, така че да не правим едни и същи анализи, да не ги дублираме в три отделни институции. Нейният отговор бе, че са предприяти мерки, за да се осигури по-добра съгласуваност, за да може всяка от организациите да дава своя собствен принос. Може ли да дадете някакви примери за такива подобрения, които вече са на лице или предстои да бъдат въведени, така че да се гарантира, че всеки институт или агенция върши нещо полезно, като обаче не се дублира работата. понякога наистина ни се струва, че има такова дублиране. Това са е, ни въпросите. въпросите. Просто имаме такива едни тревоги, но като цяло, е, разбира се, можете да разчитате на подкрепата на нашата парламентарна комисия. Мисля, че трябва също така трябва да сте е, инициативни в работата си, в защо? Например, не организираме една съвместна среща с Либе, за да запознаем и колегите от там. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че госпожа Лангбак е тук в Брюксел с госпожа Бала. Миналата година посетихме Вилнюс и се убедихме в това колко полезна е вашата агенция и колко много и, и се радвам, че разрешавате проблемите си с, с служителите. От 14 на 39 е, е нараснал личния състав. Надявам се, че вече няма такива затруднения. Спомням се, че имаше проблем с, с сградния фонд по време на нашето посещение. говорихте, че може да, да се наложи да споделяте сграда с представителството на Европейската комисия. Не знам докъде се е стигнало с това. Съгласен съм с госпожа Бала, това, което каза. Но Няма да повтарям коментарите, свързани с намаляване на разходите. Искам и един конкретен въпрос да повдигна. Става въпрос за едно проучване, ваше проучване. Миналата седмица в парламента приехме резолюция във връзка с усъкътяването на гениталното усъкътяване на жени. Има огромен брой жени, които са в такъв риск. Вие какво знаете за, за тази заплаха в Европа? Това а, престъпна дейност ли е? Повечето а, държави членки да, но са необходими по-сериозни усилия в областта на превенцията и защитата на жените от този риск. агенцията разработва ли някакви показатели, които да дадат основа за за, дадат основата за превенция във връзка с тая заплаха, гениталното съкътяване. Имате ли някакви резултати, някакви, е, някаква информация за тези практики? Това е важно и е, в е, групата на бездомните хора. Имате ли някаква статистика, имате ли някакви анализи, така че ние да можем да съберем всички тази статистика и да имаме по-ясна представа за проблема и за рисковете, когато разписваме политиките в тая област. Благодаря. Господин Блец от комисията има думата. Заповядайте. Благодаря. И ние се радваме, че госпожа Лангбак присъства на днешното ни заседание. И е, искаме е, да подчертаем е, нашата подкрепа подкрепата, която бихме искали да откажем към института за това, което сте свършили през последните две години. Отлична работа. Бих искал да подчертая, че постепенно приключи процеса на назначаване на служители, целта е постигната и в момента институтът е в състояние да работи при пълен капацитет. Радваме се, че има вече на лице и резултати, като се почне от свършеното по пекинската платформа и докладите за всяко председателство. Много се радваме, че има подготвителни действия по изготвянето на индекси и е с нетърпение очакваме резултатите по индексите. Това би било особено полезно за комисията и другите институции, а също и за държавите членки. Имаме известни очаквания, свързани с изграждането на мрежа. която да обедини всички участници в Европейския съюз, които се занимават с равенството на половете. Много ни радва положителния развой на нещата а, с създаването на изследователския център Накрая, смятаме, че институтът играе важна роля в създаването на нещо, което до сега не съществуваше на европейско равнище. А именно източник на статистика за насилието над жените в Европа. Тежка и времеемка е тази задача, както каза господин Тарабела. Действията по гениталното усъкътяване ще отнемат доста време, но в средносрочен план трябва постепенно да се покриват всички области, в това число насилието над жени. Където липсата на данни още по-остро осезаем проблем, отколкото в други тематични области. Та още веднъж бих искал да потвърдя подкрепата на комисията за института и очакваме да продължаваме да си сътрудничим и в бъдеще. И сега госпожа Ламбак пак има думата. Благодаря. Задълженията за идеите. Ще се опитам накратко да се спра на въпросите, които повдигнахте. Срещите и представянето на постигнатите от нас резултати. За нас това би било изключително полезно, така че ако не възразявате, ще ви изпращаме предложенията си. Да, бихме искали да влезем във връзка и с други парламентарни комисии, но решихме да почнем от вашата, за да прецените дали да разпространите нашите доклади. Например, на такива, които са свързани с околната среда, което може да е от интерес за някои от ресорните комисии тук. Там се засягат много въпроси, които са от особен интерес за нас във връзка с области, като например тематични климатичните изменения. Сега, там, където мислите, че е, има риск от дублиране, е, ще трябва да се запознаем с тези области. Това наистина би било полезно за процеса на вземане на решение. Госпожа Бауър, информация за насилието. Какво сме свършили? Разполагаме с... Извършили сме проучвания за а, сексуалното насилие. Това, за което говорим, а, че ще свършим през ноември, е ще е резултат от няколко паралелни дейности, с които в момента се занимаваме. Системата за класификация на информацията пък се основава на терминологията. Ние сме установили, че има терминология а, в Европейския съюз, която не е адекватна самия речник, самия лексикон на равенството на половете в Европа не е достатъчно развит. В момента се опитваме да разширим тази терминология. Това означава, че класификационната ни система, която ще се ползва от хората, които се опитват да намерят документи в нашата система, трябва да е достатъчно стабилна. Тоест, през ноември, до ноември ще сме готови с тези системи, е, което ще ни даде възможност да пуснем базата данни. Трябва ни повече определения, описания, както и по-обща информация на сайта. Трудно обаче това се постига след само две години работа. Защото ние започваме да, започнахме да събираме тази статистика през първата година, после трябваше да се анализира, да се хармонизира, да се верифицира и така нататък, за да се види, че е, е надежна информацията. Та през тези начални години се създава основата. Е, това е много важно, защото става въпрос за статистика, която, на база на която ще се вземат решения по-нататък. Та, имаме намерение да актуализираме информацията за проучванията. До края на тази година ще се публикуват всички проучвания, резултатите от тях. Това е в нашия бюлетин, ще го изпратим, който неодавна започнахме да разпращаме. Скоро ще е готов и втория брой. Там има връзки и препратки към вече издадените е, проучвания и статистически данни. Сега за индекса в момента събираме информация по 8 конкретни области на политиките на Европейския съюз. Ще включим и информация за политическия контекст и тенденции, така че това мисля, че ще е много полезно. До година ще е готов индекса. Дома на Европа. Е, друг въпрос, който бе повдигнат. Е, изготвили сме е, обширно досие, за, за кое, което съдържа всичката документация за Дума на Европа, който има за цел да обедини в една сграда представителството на съвета, а, извинете, на комисията, на парламента и нашия институт. Така ще се намалят разходите. Сега сме изпратили досието на комисията, генерална дирекция бюджет и предстои да се препрати на госпожа Холмайер. Ако се вземе решението през месец юли, ще успеем а, до октомври да подпишем договор. Ако Парламентът обаче не го включи в дневния си ред през юли. Това ще стане през септември. Малко ще забави това нещата, но така или иначе се надяваме до края на годината да подпишем а, договора и работите по него да почнат към март до година. За да могат на един по-нататъчен етап да се нанесат трите институции в една сграда. Това от своя страна ще осигури по-добър обмен на информация и документация. После това, че трябва да отстояваме ползата от дейностите си във връзка с намаляването на разходи помолихте ме за примери. Базата данни, жените и вземането на решения. Това е база данни на комисията. Ние попълваме тази база данни. Ние не дублираме информацията. Наскоро включихме информация за вземането на решения в областта на околната среда. Комисията ще разшири този раздел, който е свързан с климатичните изменения. Също така ние ползваме базата данни на комисията при нашите проучвания и я цитираме тая а, статистика в проучванията си. По такъв начин надграждаме над а, свършеното вече от а, комисията, статистиката за гениталното съкътяване, това, е, което спомена и господин Тарабела, в момента приключваме работата по изследването си в тази област. И това още веднъж надгражда онова, което вече комисията е свършила по въпроса и това се прави по искане на комисията. Това, което каза господин Тарабела, е вярно. Трябват ни надежни факти стабилни факти. Това е особено деликатен въпрос, както казвате. Информацията не идва от един източник. На лице са множество човешки фактори. В момента изготвяме националните е, сводки. Основният проблем, е, с който се сблъскваме при насилието основано на пола, е, че няма съгласувани определения. Например, в различни държави членки по различен начин се тълкува гениталното усъкътяване на жените. Търсим общократно, общо описание, общо разбиране на това явление, на базата на които да изготвим националните информационни сводки. Надяваме се да приключим това преди деня за борба с насилието. Ще се опитаме на испански, на английски, на български да изготвим тази информация. Съответно българската сводка, българския фал на български, испански на испански разглеждаме и как това е уредено, как в е, наказателното право е уреден този въпрос и статута на е, е, беженец в тая връзка. Ако една жена получи убежище поради опасност от усъкътяване, трябва да се види как е уредено това в различните държави членки. Това изисква много аналитична дейност до края на годината ще приключим това проучване, което ще го представим на а, вниманието на вашата, вашата комисия. А, анализа още не е приключил, но а, тенденциите а, ни интересуват. Потоците беженци, по какъв начин това се отразява на бюджетите на отделните страни. Мисля, че това също ще е много информ... интересна информация, не само за да се разработват превентивни стратегии, но и във връзка с правата на човека. And, and then finally on violence, as uh, it was mentioned by the Commission. И накрая, за насилието, това, което каза комисията. Това е една многостранна тема. По различен начин се разглежда това в различните държави членки. Изисква много съгласуване, много работа тая област, за да се разпишат конкретни показатели. До края на тая година с Агенцията по основните права ще направим едно съвместно проучване. Когато агенцията изготви всъщност техния доклад, сме се разбрали, че ние ще използваме техните данни, за да а, се види кое може да се хармонизира, а, за да се изготвят постоянни показатели, които да предложим на вниманието на Европейския съюз за целите на борбата с насилието, основано на пола. Tack så hemskt mycket för det. Tack för Благодаря. Благодаря за всички въпроси. Благодаря за изчерпателните отговори. Благодаря и за това, че ни отделихте време. Мисля, че трябва да се срещаме много по-често и да разговаряме. Мисля, че всички членове на комисията биха желали да има такъв обмен между нас. Много е важно също така да бъде осветлявана вашата дейност. Тя е много полезна, но нека повече хора да знаят за нея. Още веднъж сърдечно ви благодаря, че ни отделихте толкова много време, че дойдохте чак до тук. След половин час имаме заседание на координаторите, на което и вие сте поканена. Следващата точка от дневния ни ред е 11-та заседанието на координаторите, което ще започне в 12 часа. Така че за сега закриваме заседанието. Това е и последното заседание на комисията за този месец. Следващото е на 10 юли от 9 до 12.30 и от 15 до 18.30 часа. Ще се видим отново на 10 юли. Закривам заседанието. Координаторите ще се съберат в 12, след 26 минути.